Um, Добро утро, дами и господа. Виждам, че залата направо е препълнена. Толкова интересно. Колко? Един, двама, трима членове са. Чудесно, просто чудесно. Много бързо ще решим в такъв случай. Може би най-добре да започнем в такъв случай с електронното гласуване. Много бързо ще приключим. Имам идея. Ако някой е против, шегувам се, шегувам се. Започваме с първата точка от дневния ред Зелена книга. Докладчикът е тук. Значи 3 на 1. Жа Матиас е тук и е, моля, имате думата да ни информират. Bom dia, obrigada Sr. Presidente. eu por acaso até achava boa ideia começarmos já com a... Благодаря, господин председател. Мисля, че ще е добра идея да започнем с гласуването. А, нашата група е 25% от присъстващите в момента, а пък няма кой знае колко присъстващи и така или иначе. Щеше да бъде добре. Но хайде, пристъпваме към темата днес а именно а, общата стратегическа рамка за финансирането на изследователската и инновационната дейност в Европейския съюз. Става въпрос за първите дискусии. Въпросите, които ще задам, са много общи, от много общ характер. И ще се опитам да ги задълбоча заедно с колегите тук ще видим какви са ограниченията ни от гледна точка на графика, защото графика е много натоварен. И за това смятам, че е, трябва да поработим усърдно по темата, въпреки ограничените ни времеви възможности. Според мен, тази рамка включва една цяла серия от много важни въпроси, по които трябва да размислим с известна предпазливост. Въпроси свързани с, с бъдещето на научно-развойната дейност и политиката в тази област в Европейския съюз. Мисля, че всички можем да се съгласим, че темата е много важна. Има базисни принципи, които бяха дефинирани в Зелената книга, представена ни от комисията. Нека да не забравяме, че тези основни предизвикателства проистичат вече от идентифицирани принципи в предишни програми и инструменти. Искам също така да подчертая, че става въпрос за следните принципи. Първо, целите, намаляване на сложността, увеличаване на добавената стойност на научно-развойната дейност в Европейския съюз, увеличаване на участието. Също така важно е да се доразвият вече съществуващите програми за научно-развойна дейност и накрая да не забравяме и социалното въздействие на научно-развойната дейност от, в Европейския съюз. Това са основните теми. Трябва да се спрем на тях в текста, когато говорим за предизвикателствата. Разбира се, има и други. И искам да поставя един отворен въпрос накрая. Непрекъснато се променят нещата, променят се механизмите, променят се инструментите. Това усложнява изграждането на обща политика по научно-развойна дейност в европейския план. И тук, по време на дискусиите, вече го видяхме но тази обща стратегическа рамка трябва да ни бъде основният принцип. И най-важното тук е да намалим фрагментираността и при покриването на някои програми. Не бива също обаче да избягваме абсолютно напълно фрагментирането, защото не можем да го заличим напълно. Знаем, че ефективността на координационния процес на европейско ниво ако съпоставяме с стандартната конкуренция между институциите, е различен имаме един процес, свързан с националния капацитет, с регионалния капацитет. И този процес трябва да вземе предвид различните особености на държавите членки. Така че трябва да се занимавам с въпроса, но много внимателно. Трябва повече съгласуваност на действията. Имаме добри причини да искаме това. И също така има държави членки, които са в различна ситуация спрямо други. Трябва да вземем предвид разликите. И ние търсим възможно най-доброто за нас. Нещо друго. В момента се намираме в економическа и социална криза, и то дълбока криза. И на територията на целия Европейски съюз. Тази криза не бива да се превръща в предизвикателство, в пречка, в спънка тази криза трябва да се разглежда като шанс, като възможност. И трябва да помислим за настоящия контекст на криза и от гледна точка на научно-развойната дейност. Тук има известно противоречие в това отношение и в нашето разглеждане. Имаме повече обществени средства, инвестирани в научно-развойната дейност, например от страна на държавите членки, но резултатите са много ниски. Имаме също така и, например, това е сравнение с Съединените щати. Също така инвестираме много по-малко във висшето образование спрямо Съединените щати, например. Изправени сме пред една ситуация, която липсва високо квалифицирана работна ръка в Европейския съюз и тази липса може да се превърне в тежест за консолидирането на нашето общо научно-развойно пространство. Трябва да помислим за инвестициите също и във висшето образование. Дали това, което до сега сме дали е достатъчно? Смятам, че сме стигнали до един етап, в който трябва да консолидираме това финансиране и също така трябва да сме сигурни, че държавите членки разполагат с всички средства, които са на тяхно разположение, за да увеличат инвестициите във висшето образование и в квалификациите, на а, научните работници. Когато говорим за научно-развойната дейност в европейския план, нека да не забравяме, че голяма част от нашите учени е, работят в много нестабилни условия. И това са елементите като цяло, които исках да подчертая и които трябва да бъдат засегнати в Зелената книга. И още нещо. Сблъскваме се с много ограничения. А сега още повече ограничения, свързани с финансовата и економическа криза. И това измерение е много важно за да получим една справедлива Европа. Това е. Трябват ни мерки за съгласуваност в регионите. И това трябва да бъдат общи мерки в рамките на общата ни политика. И още три точки набързо. Mas ainda assim quero deixar apenas mais três notas. Все пак, три последни точки искам тук да изложа пред вас. Първо. Ясна подкрепа за доизясняване, изчистване на целите на програмите за научно-изследователска дейност в европейски рамки. Това до уточняване е необходимо, то трябва да се направи, особено чрез мерките, целящи упростяването на различните програми за научни и развойна дейност. Втори въпрос, който искам да подчертая, въпреки, че разбирам причините, Трябва новите идеи да бъдат опредметени в конкретна форма. И трябва съвсем широко да се обхванат продуктите, особено в сегашния контекст на криза. Има една един вакуум едва ли е, е желан в сферата на продуктите и услугите. И е, освен това, трябва непрекъснато да подчертаваме, че е, знанието е, трябва да е достъпно за всички граждани. То е обществено благо. И за това смятам, че засилването на това пространство трябва да се извърши глобално, да не се пропускат да не излизат от обхвата му някои региони. И на трето място искам да кажа няколко думи за документите, които обсъждаме в сферата на в социалната сфера. Смятам, че наистина трябва да посочим, да определим кои са основните предизвикателства в тази сфера – и за това призовавам колегите да вземат отношение. Разбира се, че има технологични предизвикателства, но има и социални, които не трябва да бъдат пренебрегвани. Ето защо, както съм подчертавала това и друг път, не можем да загърбим хуманитарните науки и социалните науки. и Европейския изследователски съвет е, се нуждае от допълнително финансиране и да се финансират програми като програмата Мария Кюри, но не трябва да оставяме на страна хуманитарните и социалните науки. Иначе наистина ние няма да познаваме достатъчно обществото. И наистина това е нещо изключително важно. Благодаря ви. Благодаря на докладчицата. Давам на госпожа Херцог думата за, е, като докладчик в Сянка. I talk that there is Mr. Höckmark, uh, he is the biggest group, first from the shadow, but... Благодаря, господин председател. А вие сте на, в списъка на докладчиците в Шасянка, щом не сте, тогава давам думата на следващия. Най-напред искам да благодаря на госпожа Матиас за нейното изказване. Тя не е толкова дълго в парламента, но разбрах, че тя много се интересува от темата и това ни прави много положително настроени към нея и очакваме едно добро сътрудничество. Сега искам да изразя две позиции. Въпросът как ще изглежда е, е, осмата рамкова програма? Въпросът е дали ще остане нещо от Лисабонската стратегия. Ние видяхме в междинните доклади, е, че що се отнася до конкуренцията, що се отнася до високопоставените цели на Европейския съюз в един глобализиращ се свят – видяхме, че трябва да бъдем на едно равнище с Америка, с развитието в Азия. Но ние не постигнахме успех в тази насока. Ясно е, че в рамковата програма, следващата рамкова програма, трябва да разполагаме с един по-голям бюджет. Thank you. Въпросът е какво остава от, от лисабонските цели и въпросът е дали ще може с този бюджет да опосредстваме, да постигнем един да формулираме една добре поставена силна цел. Ако погледнем статуса на седмата рамкова програма, то може да кажем, че Усилията на европейско равнище в сравнение с усилията на отделните държави членки всъщност остават една арабеска, едно, един приятелски любезен поклон към европейската идея, но това не са устойчиви усилия. А, така че въпросът за рамковата програма която ще следва седмата рамкова програма, т.е. осмата рамкова програма, е много важен, защото трябва да си отговорим на въпроса дали искаме една обединена Европа. Това е един много по-важен въпрос, отколкото а, въпроса за отделните изследвания, за отделните бюджети. Ясно е какви са условията. Трябва като парламент да изработим една обща позиция. Това ще е единствения шанс да усилим следващата рамкова програма. Е, що се отнася до бюджета, е, виждаме, че съвет е малко скептичен към програмата. Мисля, че е много важно още от самото начало да кажем за какво става дума. Ако представим дефинираните цели в Лисабон, и ако искаме да ги постигнем така, както сме ги представили, трябва да имаме един по-голям бюджет. Само така ще може да сме равнопоставени на Азия и на Америка. На второ място. Имаме, виждаме един конфликт и трябва ясно да говорим с, за него. Конфликта в седмата рамкова програма. Там в когато говорихме за него, ние намерихме решение. Това беше трудно решение. Това беше конфликта между, така да кажа, новите държави членки и старите държави членки. Това беше конфликта. Тоест, конфликта между големи и малки държави членки. В крайна сметка поехме задължението и аз мятам, че това е един важен принцип а именно принципа на добрите практики. Това трябва да е основната цел на рамковата програма. Но, освен това, ние видяхме, че редица държави членки не можеха да участват в програмите поради разлика в структурирането на, в структурата на техния научно-изследователски сектор. Това означава и за преговорите по осмата рамкова програма, че ще имаме проблем. Новите държави членки трябва да са заинтересовани от по-силно, по-активно участие в а, проектите. Това означава, че ще бъде поставен под въпрос критерия за добрите практики. Освен това, държавите членки могат да кажат, ако това се случи, то тогава ние не сме заинтересувани да подкрепяме европейските програми, тогава ще се съсредоточим върху националните си програми. Трябва още в ранна, в ранна фаза да намерим компромис по този въпрос, защото в противен случай това означава разделение в съвета, разделение в парламента и това в крайна сметка означава малка подкрепа за бюджета. Трябва формулировката ни да е ясна. Тази формулировка трябва да означава, че ще подкрепяме е, принципа за разпространение на добрите практики. Този принцип трябва да почива на конкурентоспособността от една страна и от друга страна на интегриране на различните интереси на отделните държави членки. Т.е. трябва да представим програми, които да имат за цел да подобрят структурите в отделните държави членки, а то именно чрез добрите практики. Когато успеем да преодолеем това противоречие, ще може да постигнем един компромис и да изработим една единна позиция на парламента. В противен случай нашата позиция ще бъде много слаба. Третата голяма тема е, така да се каже, въпроса за това до каква степен рамковата програма укрепва конкурентоспособността в Европейския съюз. Трябва да проведем базисни изследвания, на базата на които да видим какъв е научния пейзаж в Европа. От друга страна, трябва да се занимаваме с темата иновации, с, при, с темата прилагане на научните резултати в конкретни продукти и в економическия растеж. В такъв смисъл, при осмата рамкова програма се задава въпроса за инструментите. Какви трябва да са тези инструменти? дали трябва да запазим някои от инструментите от седмата рамкова програма, дали това е една рамкова програма, която е чисто научна програма или има препратки или прави тази програма препратки към политиките на Европейския съюз. Това е един основен въпрос, една основ, едно, един основен подход – Затова се радвам, че комисията започва да се занимава все по-активно с темата иновации и обвързва иновациите с економическия растеж в Европа. Това е много хубаво. И на последно място, темата за международното сътрудничество. Ние говорим за международното сътрудничество, но а, седмата рамкова програма остана доста слаба в това отношение. Това какво означава за много държави и членки? Това означава, че много научни институции са в държавите членки а, не се интересуваха от участие в седмата рамкова програма не можаха да се намерят партньори в Азия, например, или в други страни за общи проекти. Защото това не поощрява нашата конкурентоспособност на международно ниво. Ето защо трябва да укрепим международното си сътрудничество. Трябва да помислим кои реформи трябва да бъдат проведени, за да се подобри конкурентоспособността на европейските институти на международно равнище. И последният проект Зелената книга и финансирането на големите европейски научни проекти. Ние имплицитно финансираме от седмата рамкова програма много европейски проекти, като GMS, Галилео и ЕТА. Може да очакваме, че финансовите средства няма да могат да бъдат на разположение в бъдеще. И искам да напомня на колегите, че от това, което остана от бюджета от седмата рамкова програма, с тези финансови средства опитваме, се опитваме да, функци... да, да финансираме е, големите европейски проекти, но това не е разумно и не е достатъчно. Имаме нужда от по-големи инвестиции за Галилео и за GPS. Имаме нужда от отделно перо за тези големи научни европейски проекти. Няма да може да финансираме тези големи проекти от една текуща рамкова програма. Това до някъде беше възможно в миналото, но ни трябва една по-обща, по-разумна перспектива. Трябва ни един отделен бюджетен ред, с други думи. И последната тема. От много колеги тази тема беше засегната. Аз също говорих по нея. Става дума за малките и средни предприятия. Трябва да преодолеем някои предразсъдъци. Или трябва да резервираме за малките и средни предприятия една отделна област, едно отделно място за малките, за, за, в седмата рамкова програма. Казваме, че имаме нужда от, от опростяване, а защото малките и средни предприятия не могат да се интегрират в контекста на многогодишните програми. В противен случай трябва да признаем, че малките и средни предприятия не могат да бъдат включени в целия процес. Ако не успеем да интегрираме малките и средни предприятия в програмата, всички хубави думи ще си останат само на хартия не са, не, не става дума за дефиницията на малките и средни предприятия, а, не, не е важно дали става дума за, един малка, за една малка гръцка будка, която продава вестници, или става дума за по-големи предприятия, които имаме, например, в Швеция. Става дума за един цял сектор. Става дума за интегрирането на тези предприятия в рамковата програма. Но областта на информационните и комуникационни технологии, например, е много тясно дефиниран. Дефиницията за малките и средни предприятия трябва да бъде съответно адаптирана. Благодаря. Председателят благодаря. Имаме още 6 оратора. В 10 часа започваме с гласуването. Е, ще помоля всички да говорят малко по-кратко. В противен случай последните оратори няма да могат да се изкажат. Следващият говориш. Благодаря, господин председател. Искам да похваля докладчика Сянко. Също така все пак искам да застана и на страната на енергийната ефективност. Докладчика Сянко каза много неща, които аз няма да повтарям. Първо, мисля, че този парламент, тази институция подкрепя напълно целите на програмата Европа 2020. Ако наистина е така, то трябва да направим всичко възможно, че средствата ни, включително иновациите и научно-развойната дейност, са а, достатъчно добре развити, за да постигнем целите си. А целите ни са доста предизвикателни. Именно за това трябва да започнем още днес да работим в тази насока. Всички сме съгласни, че трябва да имаме 3% от БВП посветени на научно-развойната дейност. И а, също така виждате, че въпреки всичките ни усилия, за сега нямаме кой знае какви резултати. Финансовите министри на всички а, правителства а, правят финансови отрязвания, разбира се, каквото и да им казват другите министри. И е, сме мисля, всички сме съгласни, че общата стратегическа рамка може да бъде използвана, за да постигнем нашата цел, свързана с иновациите. И също така, предполагам всички сте наясно, че няма едно единствено решение. Трябва да имаме а, едно мото, свързано с разнообразието. По това сме се споразумяли. Добре, но проблемите все още съществуват. Мисля, че трябва да сме наясно, че обхватът на иновациите се промени много. Сега всички смятаме, че иновациите и научно-развойната дейност не е само свързана с новите технологии, с... а също така има иновации в областта на социалната сфера, на обществената сфера и други. И на услугите, например. Но пък, от друга страна, всички сме съгласни, ако запазим средствата такива, каквито те са по седмата финансова програма, в крайна сметка до никъде няма да стигнем, защото не може да увеличавате обхвата, а да оставяте средствата същите. Това означава, че всъщност ние намаляваме нашето финансиране трябва всъщност да променим тези средства и парламента трябва да бъде единен. Трябва да кажем, че трябва да има една голяма стратегическа рамка с по-голямо финансиране. Поне предполагам, че нашата комисия тук ще бъде обединена. Едно нещо със сигурност обаче липсва, а именно глава 5 от нашия бюджет, а именно административните разходи. Защото повечето от институционалните дейности са в административната глава. И когато говорим за нашата, а, нашите цели, и ако искаме наистина да използваме всички средства, трябва да преразгледаме тази глава за административните средства, преди да набелязваме други цели. И нещо друго. Смятам, че трябва да преразгледаме съществуващите иновации, програмата за мрежите между предприятията. Имаме нужда също от съфинансираме, защото много често а, не само имаме нужда от инструменти, такива каквито ги предлага европейското законодателство, но с финансирането имаме още повече, по-голямо участие. Но трябва да сме сигурни, че не трябва просто да правим, да подаваме милостиня на държавите членки. Трябва да имаме истински резултати. Аз подкрепям международното сътрудничество, така както го изказа докладчика. И Имаме много проекти, било то Галилео, било то ИТЕР и други. Трябва да се обединим и да поискаме увеличаване на процент от БВП за тези цели и да се борим с министрите на финансите. Иначе Европа няма да има доверието на хората. От една страна имаме политици, които тръбят на широко, че ще правят политика в научно-развойната дейност, и от друга страна средства, които не следват. Благодаря. Господин Карвалю. Госпожа Карвалю. Благодаря, господин председател. Нека да кажем какво според мен трябва да бъде основният принцип за следващото поколение в научно-развойната дейност. Трябва да имаме една система на доверителни фондове и други инструменти, свързани с администрацията. Второ, трябва да развием научно-развойната дейност, да валоризираме резултатите от иновациите, а също така и да се стремим към възможно най-добри резултати, комбинирани с възможности на структурните фондове. И присъединявам се към колегата Елър и другите колеги, които искат отвояване на бюджета за бъдеще в тази област. И също така подсилване на международното сътрудничество. Мисля, че ще е добре да имаме залегнала такава правна рамка и а, да, да вземем предвид и желанието и интересите на индустриите. Трябва да имаме по-добър баланс между подходите отгоре надолу и отдолу нагоре в научно-развойната дейност. Днешният подход отдолу нагоре обикновено се върши от съвета. И много често от програмите по сътрудничество. Докато според мен програмите за сътрудничество са много важен елемент и е съответно те трябва да а, са част от следващите програми. И трябва да изслушаме участниците, защото те ще кажат какво и са новите технологии, които трябва да се прилагат в на развойната дейност. Относно процедури за участие, също можем да променим някои неща, например за съвместните технологични инициативи – трябва да имаме по-равен достъп до, на малките и средни предприятия до тези програми. И поне за сега повечето от програмите засягат и предлагат участие най-вече на институтите по научно-развойна дейност, а не на малките и средни предприятия. И трябва да улесним процеса на достъп до пазара. И накрая на участието на младите учени, така както колегата Мариза вече каза, това трябва да е нашата цел. Тези хора трябва да могат да участват в научно-развойната дейност, както в специализираните институти, така и в индустрията. И накрая, трябва да въведем пакет от правила за упростяване, които не са в междинния преглед на седмата програма. Например, правило, което изисква промени в финансовите регламенти и аз лично ще се радвам да дам моите предложения в това отношение на докладчика, за да ги въведе той в своя доклад. Благодаря. Danke sehr, Höckmark. С колегата Хелкмарк. Благодаря. Благодаря на докладчика. Радвам се да ви приветствам тук. Това е добре, защото показва в каква насока искаме да вървим. Имам три забележки, които са важни. Първата е подразделена на три. И тя е упростяване, упростяване, упростяване. Това е много важно, защото тук не става въпрос само за бюрокрация. Когато говорим за упростяване, упростяване, упростяване, ние ще имаме повече динамика в процеса. Това е, е много съществено качество. Постигнахме много в последната рамкова програма. Естествено, това означаваше много за университетите, но има още толкова много за правене и трябва да го направим – Иначе никога няма да останем в процеса. И няма да помогнем на малките и средни предприятия. Та, защото тези хора имат, а, имат нужда от нашата динамика. Второ, финансирането и нивото на финансиране. Чух за тази цел да се отвоят средствата в а, науката. Да, трябва. Защо? Защото много други тежести се развиха. И нека да не забравяме, че в историята винаги Европейския съюз и Съединените щати са доминирали научно-развойната дейност. 15 години по-рано повечето от новоизобретенията са били направени в Европа но днес нещата се промениха. Днес Китай и Индия имат много повече учени и инженери, отколкото ние, според всички статистики. Да, само 12 милиона са в Китай. А, виждате, виждате, ето това е много конкретен пример за моите аргументи. Предполагам, че в Европа са концентрирани в Германия. Но Последното нещо е, имаме нужда да увеличим мобилността на нашите учени. Това е един от ключовете за успеха на англосаксонските развитие на науката. Имаме нужда учените да могат свободно да се придвижват между отделните центрове. Например, програмата Мари Кюри е добър пример в това отношение. Нека да не забравяме, че тази програма беше подкрепена и когато се създаде една по-голяма финансова рамка, това ще бъде още по-лесно. Благодаря. Колегата Оди има думата. Благодаря, господин председател. На първо място искам да поздравя е, Мариза Матяс за нейното изложение, за нейната отвореност е, към тези разсъждения. Е, но първо по отношение на методологията. Каза се, че трябва да внеса измененията и е, всъщност е, пред нас стоят спешно въпросите, обаче а, е, ние сигурно ще допуснем някоя глупост от много обързане. Трябва все пак да се отдели достатъчно време за политически дебат по този въпрос. Правя предложение. Наистина, ако ни притиска графика, комисията трябва да приеме гъвкавостта като принцип. Тоест, след като приемем текстовете, да можем да ги изменим в зависимост от обстоятелствата. Има такава възможност в, по силата на член 82. Днес има нови събития, провал на Лисабонската стратегия, криза от 2008 година, наистина много трудности, се казва, че за рамковата програма 7 не можем нищо да направим. За рамкова програма 8 наистина трябва да се включи идеята за гъвкавост. И в заключение искам да кажа, че за съжаление в Зелената книга глобално не се разглежда проблема на изследователската дейност. Глобално какво имам предвид? Регионите, нациите, Европейския съюз – а чрез Сметната палата и 27-те сметни палати, нека да се направи одит за извършеното за всички континенти, защото да се удвои бюджета, как да го направим това? Трябва да приведем в съответствие с европейските измерения, но това не можем да го направим без участие на държавите членки. Европейския съвет трябва е, това е, да е, подчертае Европейския съюз и държавите членки. Това е ключът за успеха на осмата рамкова програма. Госпожа Боминска. Благодаря, господин председател. Аз организирах диалог с различни представители на, институци... на институтите в Полша, с за да видим как точно, какви са проблемите относно рамковата програма, седмата рамкова програма. Някои от въпросите вече бяха засегнати тук, но аз исках да видя проблемите вътре, в същността на нещата в Полша. Някои от проблемите, за които тук говорихте, например инфраструктурата, е наистина голям. И Разбира се, това е само формализиране. Институциите, научно-развойните институции, нямат достатъчно капацитет за администриране. Това, което те казват е, че намалява интереса за намаляване, за участие в схемите на европейско ниво, схемите за развитие на науката. И мисля, че това е много лош признак. И това показва още веднъж увеличаващата се празнота между нас и реалния свят. Трябва да разискваме повече по този въпрос. Трябва също така да разгледаме схемите за докладване. Много често имаме един формален, бюрократичен а, начин на докладване на резултатите. Не това трябва да правим. Всеки, естествено, ще допуска грешки, в такъв случай ще няма да проявява интерес, защото всъщност няма никаква креативност в процеса. Иновациите тук едва ли не говорите с тях в технически план. Забравяме социалната страна. Е, иновации означава също и различни типове нова работа, примерно, и други услуги за населението. Имам чувството, че много тясно разглеждаме научно-развойната дейност. Също така има едни насоки с европейски критерии и те трябва да бъдат използвани в практиката. Много пъти казват, че социалните науки, които също а, могат да произведат иновации, всъщност на тях никой не им обръща внимание. Те не са разглеждани така, както техническите иновации. И в крайна сметка имам чувството, че накрая никой не знае точно кой участва в процеса, и е, пренебрегваме малките камъни, които също участват в изграждането на голямата пирамида. Това въобще не е иновационен проект. Някои от тези проекти могат да бъдат много интересни. Бихме могли да имаме някаква обща политика и също така да използваме политиката по сближаване в нашата подкрепа за научно-развойната дейност. Това също е, е добра идея, смятам. Благодаря. Колегин Форд. Колегата Форд. Благодаря. радвам се, че ще мога да сътрудничи за напред с докладчиците в Сянка и с докладчиците. Много работа беше свършена. Трябва да имаме наистина добър баланс между насърчаване на по-широкото участие, като едновременно с това поддържаме доброто ниво на резултатите. Това е нещо, над което трябва да се съсредоточи нашия парламент, а именно насърчаване на участието на малките и средни предприятия. Казвал съм го много пъти. Опростяването е най-важното най-важният елемент за повече участие от различните заинтересовани страни. Той е от жизненно важно значение за малките и средни предприятия. Трябва да имаме една ориентирана към резултатите политика. Да, това обаче трябва да бъде а, прилагано само където е необходимо, защото не трябва да а, се средочаваме само върху тази а, видима страна. Трябва също така да видим как точно ще постигнем това превъзходство на нашите научни центрове. А, мисля, че ние не бяхме достатъчни, достатъчно бързи, когато позволихме на хората да участват в нашите планови програми. Но има предприятия, примерно и учени, които искат да участват и на национално ниво. Например, ако работите в някаква област на индустрията, където времето между разработката и пускането на пазара е сравнително кратко, ще бъде добре да успеете да получите достъп до пазара възможно най-бързо. Няма много време за взимане на решения, защото в такъв случай просто ще загубите от конкурентоспособността в такъв световен пазар. Когато работим с международни партньори, Нека не, да не забравяме, че единствената ни програма, рамкова програма 7, всъщност е където имаме чуждестранни партньори. Нямаме подобни програми по, в други части на света. Относно по-прозрачния бюджет за големите проекти, напълно съм съгласна, че имаме нужда от повече прозрачност там, където Става въпрос за големи международни проекти. И казаха, че трябва да се средочим и върху песенето на енергия. Много е предизвикателна дейността ни в това отношение. И трябва да се съсредоточим върху някои от големите предизвикателства, като енергийната сигурност, хранителната безопасност, така че трябва да имаме един, една концепция тук, базираща се на трите стълба. Така че, както казах, упростяването е основният ключ за постигане на бъдещи резултати и моля ви, още веднъж пазете инструментите, които разполагаме, направете ги простички. И нека да не забравяме, че средствата трябва да бъдат похарчени качествено и да помислим евентуално за увеличаване на отпуснатите средства. Благодаря. Danke sehr, Kollege Tsoukalas. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σύντομα, αποδέχομαι τις εισηγήσεις του κυρίου και της κυρίας Съвсем кратък ще бъда, господин председател. Съгласни сме с това, което се каза, но още две затруднения срещаме. Първо, въпросът с високото качество, който беше повдигнат многократно. Наистина е много важно какво искаме да постигнем тук – но от друга страна пък разполагаме с ограничени средства. И за това наистина трябва да видим какъв ще е пътя, по който ще поемем. Ζητήσουμε την κλίμακα προς την αριστεία μέσω της συνεργασίας των διαρθρωτικών προγραμμάτων. Установяваме, че е много важно да се е, предвиди съответното финансиране е, по пътя към тази цел. И в рамковата програма трябва да бъдат включени подобни програми. Има държави членки, които е, ползват средства от структурните фондове и те трябва да спазват същите правила, тези, които се прилагат спрямо рамковата програма. И по отношение на финансирането на големите европейски проекти, това е изключително важно. И накрая, в заключение, ще дам една идея. Има международни е, връзки и проекти между университетите. Има мрежи, и се развиват различни програми. Тук се спомена за 12 милиона учени в Китай. Ако сравним а, с а, тези, които са завършили висше образование в а, Штатите, установяваме, че в Европа е, се забелязва изоставане. Науката е наистина нещо глобално и наистина трябва да работим в тази е, посока към по-високото качество. Още комисията има дума. Um, Благодаря, господин председател. Радвам се, че мога да участвам в този първи дебат за общата стратегическа рамка. Зелената книга на комисията от преди няколко месеца е базата ни за работа тук. И днес виждам въпросите, които зададохте. И те са същите като въпросите, които ние си задавахме. Опитвахме се да видим как да мислим нещата отвътре. Няколко забележки. Първо относно фрагментацията на специфични полити... области на политики. Това, което се опитваме ние да представим с новата рамкова програма е Надявахме се всъщност тази нова рамкова програма да не се нарича финансовата програма, обща финансова програма, а да се нарича някаква специфична програма за иновации и да бъде част от триъгълника на познанието. Да, надявахме се, че цялата тази политика всъщност ще бъде по-упростена. Нека да изработим нещо, което ще действа наистина на практика за учените, а, които се мъчат с настоящите ни политики. Нека да имаме нещо, което да е лесно разбиране от пръв поглед, да им става веднага ясно какво искаме да постигнем. Надяваме се, че ще успеем да го направим заедно. И относно фрагментираността и синергиите между държавите членки, знаем, че работим във време, в което един от ключовите ни проблеми е кризата и преосмисленето на политиките. Всяко, всяко евро бива броявано и брояно, брояно, преброявано повторно и трябва да видим как да избегнем ненужното повторение. Трябва да а, работим, да видим какво може да се направи най-добре на местна почва и на европейска Относно отделните райони в Европа, ключов въпрос, много колеги го зададоха. Ние трябва да дадем възможност на регионите да допринесат. Трябва да увеличим качеството в регионите. Знам, че има а, трудности между компромиса, между критериите и а, качеството. И относно малките и средни предприятия, това също е ключов въпрос за нас – Малките и средни предприятия са движещата сила на иновациите много пъти, така че ние трябва да направим нещо за тях. От една страна, ако упростим, ще е добре. Но също така е, трябва да развием и специални мерки. Не трябва да мислим, че а, това опростяване всъщност е само за тях. Това опростяване е за всички. Всички трябва да могат да се намерят в това опростяване. Така че наистина трябва да разгледаме този въпрос, но още веднъж. А, малките и средни предприятия обаче мислят на местно ниво обикновено, така че ние трябва да работим на регионално, на местно ниво. Това е най-добрият начин. И накрая, относно упростяването, упростяването е ключев елемент за целият, цялата ни програма. Трябва да видим как ще го направим в осмата рамкова програма дали ще променим някои от основните правила, дали ще имаме някаква друга система на прозрачност, определено. За сега това не функционира добре. Благодаря. Благодаря ви, господин председател. Знам, че вече е време за гласуване, но независимо от това, ще си позволя един кратък коментар в отговор на е, колегите. Благодаря им за всички коментари, които направиха. Благодаря за въпросите, които зададохте. Смятам, че по важните, съществените въпроси има еднакво разбиране. Естествено, че има и спорни моменти, но е, смятам, че е, по отношение на основните проблеми е, можем да под, постигнем е, съгласие. Е, говори се за сближаването и за високото качество тук. И това наистина е важен критерий. Високото качество не може да бъде единственият критерий. Трябва да е обвързан с политика е, за по-голяма равнопоставеност при прилагането, така че да се консолидира европейското е, научно-развойно пространство. упростяването, финансирането и стратегическите рамки. Да, разбира се, е, че се опираме на рамковата програма, но съм съгласна изказаното от колегите. Много е, е важна, този, много е важен този дебат е, за определене на следващата рамкова програма и Европейския иновационен институт, програмата CIP, структурните фондове и това съдействие между структурните фондове и кохезионния фонд, всичко това ще ни покаже ключа към успеха. Наистина съвместните изследователски програми са е, много важни. И това трябва да се подчертае, е, защото те ще бъдат е, лоста за развитие на по-голямото, по-активно участие в Европейската изследователска програма. Още няколко елемента искам да спомена, ако ми позволите. Програмата за иновации и конкурентоспособност. Наистина, ако трябва да вземем решение дали ще я включим в следващата рамкова програма или не, склонна съм да кажа не, но разбира се, ще изчакам резултатите от дебата. Разбира се, че трябва да се прецизират тези области. Бяха зададени няколко въпроса и свързани с средните и малки предприятия. Но един въпрос не беше тук повдигнат, а именно, че за средните и малки предприятия на от основните затруднения е, е в липсата на достатъчно квалифициран човешки ресурс. И на, на, в заключение няма да повтарям въпросите свързани с опростяването, но е особено важно да се запази балансът а, между а, подходите отдолу нагоре и отгоре надолу. И е, когато говорим за основните социални предизвикателства, трябва да е, имаме ясна представа за какво става дума в период на криза. Тези е, предизвикателства не могат да бъдат само технологични, така че трябва да вървим по посока на по-голямо равенство. Някои държави членки имат по-голям капацитет за участие, да ползват европейските фондове, други нямат толкова голяма възможност за участие в програмата за капацитета, както подчерта и колегата Бобинска. Така че наистина трябва да засилим сътрудничеството, сближаването. Благодаря на всички и съм убедена, че дискусията ще продължи на следващите заседания. Благодаря на всички колеги. С това приключваме тази точка от дневния ред и преминаваме към гласуването. Уважаеми колеги, надявам се, донесли сте вашите карти за гласуване. Нека направим един, едно пробно гласуване. Кой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 Колегата Калфин помоли да променим реда на гласуване. Той предлага гласуването по точка 12 да е най-накрая. Просто за да знаете, това не е предложение на секретарята, това е са пр промените за дневни ред често идват от вашите редици. Няма, ни, няма никой против. Добре, тогава гласуваме точка 12 най-накрая. И така, преминаваме към о, точка 8. Политика в областта на радиочастотния сектор. Нека работим бързичко, това е моята молба към вас, така че моля ви внимавайте Имаме много компромиси. Това ще ни улесни живота. Компромис едно. Да, не. Прието е. Компромис 2 в блок с компромис 3. Значи 2 и 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 4 за. Против? Въздържали се? Приема се. Минаваме към 26. За. Против. Още веднъж, моля. Още веднъж. 26. За. Против. Въздържали се. Приема се. 27. За. Така е. За 27. Кой е за? Против. Ма нека проверим електронно. Моля, гласувайте сега. And closed. Край на гласуването. 28 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. 232 за против, въздържали се, отхвърля се. 27, 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 233 за, против, въздържали се, отхвърля се. Кол 28 за, Нека проверим 233. Моля, гласувайте сега електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 28 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 234 за. Против. Приема се. 30 за. Против въздържали се, приема се. 236 за, против, въздържали се, приема се. Имко 23, а това е идентично. 31 за, против, въздържали се, приема се. 239 за, против, въздържали се, приема се. 240 за, против, въздържали се, отхвърля се. Кол 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. 241 за, против, въздържали се, приема се. 243 за, против, приема се. 244 за, против, въздържали се, отхвърля се. 245 за, против, въздържали се, отхвърля се. 246 за, против, въздържали се, приема се. 248 и имко 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се, приема се. Кул 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Имко 26 за, против, приема се. 26. Не, извинявайте. 256. Приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се, приема се. 265 за, против, въздържали се, приема се. 266 за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, приема се. Имко 28 за, против, въздържали се, приема се. 271 за, против, въздържали се, отхвърля се код 32 за, против, въздържали се, отхвърля се код 33 за, против, въздържали се, отхвърля се код компромис 8. 273, извинявайте за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, приема се. 277 за, против, въздържали се, приема се. 278 за, против, въздържали се, приема се. 279 за, против, въздържали се, приема се. 281 за, против, въздържали се, приема се. 282 разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 9. Нека проверим втората част. Втора част на 282. Проверяваме електронно. 282 втора час. Някой помоли за електронно гласуване. Моля, гласувайте сега. Има е, един повече от НП. Край на гласуването. Отхвърля се предложението, изменението. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. 298 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 за, против, въздържали се, приема се. 300 за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. 346 за, против, въздържали се, приема се. 349 за, против, въздържали се, отхвърля се. 351 за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. 359 пада. Компромис, господин Хакмарк. Само забележка. По изменение 358, то беше устно изменение. И тук говорихме за предложението на госпожа Чарлтман. Не знам дали сме го включили. Да, да, включили сме го. Включили сме го, всички, описали сме, така че всички могат да го прочетат. Аз мислех, че не сме. Компромис 14. За. Приема се. Код 44 за. Имко 38 за. Против приема се. 367 приема се. 368 за против отхвърля се. Култ 45 за против отхвърля се. Компромис 15 за против въздържали се приема се. 381 за против отхвърля се. 383 Приема се 382 за, против. Чудесно. Имко 42 за, против. Приема се. 382 за, против. Въздържали се. Приема се. 390 за, против. Въздържали се. Приема се. 391 за, против въздържали се, отхвърля се. 392 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50 за, против, въздържали се, приема се. 393 за, против, въздържали се, отхвърля се. 394 за, против, въздържали се, отхвърля се. 395 за, против, Нека проверим. Проверяваме 395. Моля, посувайте сега. And closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 396 за, против, въздържали се, отхвърля се. 398 за, против, въздържали се, приема се. 49. Und der Rest? Which one is it? Кое е всъщност? Нека проверим. 398 е, за, против, въздържали се. Приема се. Знаех, знаех си. 49 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 399 за, против, приема се. 400 за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, приема се. 52 за, против, въздържали се, приема се. Сега минаваме към 53. За, против. Нека още веднъж, моля. 53. Кой е за? Против. Добре, отхвърля се. Имко едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. 56 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Култ 2. За. Против въздържали се, отхвърля се, 57 за, против, въздържали се, отхвърля се, имко 3 за, против, въздържали се, приема се, 59 за, против, въздържали се, приема се, имко 4 за, против, въздържали се, приема се, компромис 16 за, против, въздържали се, приема се, 36 за, 63, извинявайте. Компромис 17 за, против, приема се. 2 за, против, приема се. 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. Кол 4 за, против, отхвърля се. 68 за, против, приема се. Имко 7 за, против, Отхвърля се. 69 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 70. Се е същото компромис 18 за. Против. Отхвърля се. 75 за. Против. Въздържали се. Приема се. 76 за. Против. Отхвърля се 77 за, против, въздържали се, отхвърля се 79 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. 80. Набързам ли? Извинявайте, 20. 20. Компромис 20. Компромис 20. За, против, приема се. 91. Отхвърля се 21. Компромис 21. За, против, приема се 97. За. Нека проверим. Компромис 97. Нека проверим. And closed. And rejected. 6 Zustimmung. 6 за, против, приема се. 98 за, против, въздържали се, приема се. 99 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против. Извинявайте, нещо забравих. 9, 9. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 22. За. Против. Приема се. 117 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12 за. Против. Приема се. 118 за. А не, това пада. Пада. Това пада. 121 за, против, въздържали се, приема се. 123 за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, приема се. 124 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 125 за, против, Приема се. Компромис 3 от 23 за. Против. Въздържали се. Приема се. Култ 13 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 131 за. Против. Въздържали се. Приема се. 133 за. Против. Приема се. 135 за. Против. Въздържали се. Приема се. 134 за против, въздържали се, отхвърля се. Код 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 136 за, против, въздържали се, приема се. Код 15 за, против, въздържали се, приема се, отхвърля се. 137 за, против, въздържали се, отхвърля се. 139 за, против, въздържали се, отхвърля се 140 за, против, приема се 16 за, против, въздържали се, приема се 17 за, против, приема се. Култ 17. Култ 17. За, против, въздържали се, приема се. Това беше. Имаме крайно гласуване. Нека гласуваме за целият доклад. Кой е за? Нека, нека гласуваме електронно. Гласувайте, моля се. Край на гласуването. Край на гласуването. Прие... Приема се. Законодателната резолюция още веднъж. Още веднъж моля. Нека гласуваме за законодателната резолюция. Гласуваме още веднъж. Моля, гласувайте сега. Not at all. Eh, that, some missing. Yeah. But okay. And closed. И край на гласуването. И резултатът е почти същия. Поздравление за докладчика. Сега преминаваме към точка 9. Госпожа Меркес. Моля. не? изменение. Компромисно изменение първо. Добре. Малка пауза да направим. И така, компромисно изменение едно. За, против, въздържали се, приема се. Шесто изменение компромисно, приема се. Второ, за против въздържали се, приема се. Петдесет и шесто. За против въздържали се, приема се. 57 за против въздържали се, приема се. Моля да запазите тишина в залата. 58 изменение за. Против. Нека да проверим електронно 58 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Трето компромисно изменение за против, въздържали се, приема се. Четвърто, за, против, въздържали се, приема се. 67 изменение за, против, въздържали се, приема се. Пет, Да проверим електронно? Добре. Проверяваме електронно 67. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Пето компромисно изменение за против въздържали се. Приема се. 74-то изменение. За, против. Какво става? От начало за 74-то. За, против. Не е по-добре. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега е ясно. Седмо, ми компромис за, против, Въздържали се, приема се. Сто и трето изменение. За, против, въздържали се, приема се. 105 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 111 за, против, въздържали се, приема се. 112 разделно, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 114 за, нека да проверим. Втората част на 112 изменение. Моля, гласувайте. Втора част 112. Край на гласуването. А от НП има един глас в повече. Така, резултата приема се. 114 за, против, въздържали се, приема се. 116 за, против, въздържали се, приема се. Против, казах. Девето. За, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. 129 изменение за, против, въздържали се, приема се. 130 за, против, въздържали се, приема се. 11 компромис за, против, въздържали се, приема се. 11а за, против, въздържали се, приема се. 137 за, против, въздържали се, приема се. 138 за, против, въздържали се. Проверка електронна за 138. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 13. Компромис за, против, въздържали се, приема се. 14. Компромис за, против, въздържали се, приема се. 151. За, против, въздържали се, приема се. 152. За, против, въздържали се, приема се. 153. За, против, въздържали се, приема се. 154. За, против, въздържали се, приема се. 155. За, против, въздържали се, приема се. 157 за, против. 157 от начало. За, против, въздържали се, отхвърля се. 158 за, против, въздържали се, приема се. 159 за, против, въздържали се, приема се. 160 за, приема се.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 184 за, против, въздържали се, приема се. 186 за, против, въздържали се, приема се. 187 за, против, въздържали се, приема се. Приема се. Електронна проверка. 187 електронна проверка, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 18 компромис за против въздържали се приема се. 19 компромис за против въздържали се приема се. 191 приема се. 193 приема се. 195 за против въздържали се приема се. 196 за против въздържали се приема се. 197 за против. Електронна проверка за 197. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 20 компромис. За, против, въздържали се. Приема се. 201 се приема, 202 за, против, въздържали се, приема се. 21 компромис за, против, въздържали се, приема се. 23 компромис, приема се. 209 за, против, въздържали се, приема се. 213 за, против, въздържали се, приема се. 214 за, против, Електронна проверка за 214. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 24 компромис за, против, въздържали се, приема се. 222 за, против, въздържали се, приема се. 25 компромис за, против, въздържали се, приема се. 226 за, против, въздържали се. 226 отново за. Електронна проверка за 226. Моля, гласувайте.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 Отхвърля се. 232 за, против, приема се. Приема се. 26 компромис за, против, въздържали се, приема се. 238 за, против, въздържали се, отхвърля се. 239 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 компромис за, против, въздържали се, приема се. 28 компромис за, против, въздържали се, приема се. 28а за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, приема се. 252 приема се. 30 компромис за, против, въздържали се, приема се. 259 за, против, въздържали се, приема се. 260 за, против. 260 отново за, против. Електронна проверка за 260. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 31 компромис за, против, въздържали се, приема се. 270 за, против, въздържали се, отхвърля се. 271 за, против, въздържали се, приема се. 272 за, против, въздържали се, приема се. 273 за, против, въздържали се, приема се. 274 за, против, въздържали се, приема се. 32 компромис за, против, въздържали се, приема се. 290 за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка за 290. Моля, гласувайте. Край на гласуването.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 Отхвърля се. Електронна проверка за 299. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съвсем очевидно е това. 300. Изменение 300 за против въздържали се. 300. Става дума за 300. Е, изменение 300. Приема се. 301. За, против, въздържали се, приема се. 34 компромис за против въздържали се приема се 18 за против въздържали се приема се 35 компромис за против въздържали се приема се 36-то изменение за 36-то. За, само един ли е за? Нещо съм пропуснал. Какво съм пропуснал? А, 35 ти компромис, най-важният от всички. За, против, въздържали се, приема се.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 Добре, гласувам. Кой е за гласуването Амблок? А против? Добре. Приема се. Така, първо на Инта анблок да гласуваме тези изменения на Инта от първо до шесто. Кой е за? Може ли да гласуваме анблок от първо до шесто изменените на Инта?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 До девето. Може ли блок да ги гласува? До седмо. Добре. Едно, 4 и седем блок. Добре, за първо. За, против, въздържали се. Приема се за четвърто. За, против, въздържали се. Приема се седмо. За, против, въздържали се. Приема се. Осем. За, против, въздържали се.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 15. Втората част само. За, против, въздържали се, приема се. 16. За, против, въздържали се, отхвърля се. Можем ли анблок да гласуваме от 19 до 22? Да ги гласуваме анблок? Добре. Кой е за? обхванати са в... А, значи това не е правилният списък. Добре, да гласуваме 20 21. За, против, въздържали се, приема се. 25. Първа част. За, против, Отхвърля се 26 за. Няма ли да гласуваме 26-то? 27. За, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим електронно 27. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 29. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка за 29-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 30. 30, 31, 32, може ли блок да ги гласуваме? Не. Добре. 30. За, против, въздържали се, приема се. 31. За, против, въздържали се, приема се. 32. За, против, Мисля, че се приема. Приема се. Следващото Имко от 7 до 11. Можем ли да ги гласуваме амблок? До 9. И това ли не можем? От 7 до 9 за, против, въздържали се, приема се. 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 първа част или не? Да, аз очевидно разполагам с нощния списък за гласуване, така че преминаваме към Реги. Измененията на Реги 3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 17 и 18 заедно да ги гласуваме за или не. Добре, 17. За, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 21 и 22 онблок за, против, въздържали се, приема се. Култура 1 приема се. 3 за, против, въздържали се, приема се. 4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 Отхвърля се. 18. Не, извинете, 19. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 20. За, против, въздържали се. Приема се. Сега А, Б, С, блок да ги гласуваме. Не, добре. А, за, против, приема се. Б, за, против, въздържали се, приема се, С за, против, въздържали се, приема се, Д против, въздържали се, приема се. Второ, за, против, въздържали се, приема се. Четвърто, за, против, въздържали се, приема се. Пето, за, против, въздържали се. Не, отначало. Пето. Електронно гласуване по пето изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Шесто. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Седмо. За. Против. Седмо от начало. За. Против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 И така, окончателно гласуване на текста. А, 13-то пропуснахме. За, против, въздържали се, приема се. И така, крайното гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Един глас от НП е в повече. И така, поздравление за докладчика. Благодаря на всички колеги, които са подготвили компромисните варианти. И така, стигаме до точка 10. Доклада на господин Оди.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 Приема се. 38 за, против, въздържали се, приема се. 27 компромис за, против, въздържали се, приема се. Компромис 28 за, против, въздържали се, приема се. 42 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, приема се. Приема се 48 за, против, въздържали се. Приема се 49 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се. Приема се. 52 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се. Приема се. 65 за, против, въздържали се, приема се. 72 за, против, въздържали се, приема се. Добре. Проверяваме електронно 72 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Господин Бютиков. Добре, продължаваме. Компромис 6 за. Против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 26 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 93 за, против, въздържали се. Проверяваме го електронно. Моля, гласувайте 83-то изменение, извинете, не 93-то. Край на гласуването. Отхвърля се. 88 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 8 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 да гласуваме компромис 10, исках да кажа, че извинение 114, което представям тук, оратор говори без микрофон. Моля, включете микрофона. Да, извинявайте, казва, пред... казва ораторката. И така, изменение 114. Преди да гласуваме, Имаме едно изменение 114, което се покрива от компромиса. Съгласна съм с докладчика. Така че трябва да гласуваме отделно, защото аз не мисля, че те съвпадат напълно. Тук говорим за неустойчивите работни места в научно-развойната дейност в Европа. Става дума за компромис 10. 9 е гласувано за 10 Да, Да, да, ту, напълно, да, точно това имах предвид. По компромис 10. Имаме из, някои изменения. 110, 111, 100, до 114. И в 114 господин Оди, а, с господин Оди имаме разминаване в разградите. Мисля, че е, моето изменение не се покрива с компромис 10. Още веднъж казвам, горе за нестабилността на работната заедост на учените в Европа. Господин Оди, имате думата. Че та, изменението, казва се, като се съжалява, че а, тези работни места са неустойчиви. Като цяло не съм много съгласен с формулировката на текста, но мога да го приема. Добре, компромис 10 без 114. Кой е за? Данке, Кой е за, против, въздържали се, приема се. Сега 114 за, против, въздържали се, приема се. 116 за, против, въздържали се, приема се. 118 за, против, въздържали се, приема се.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 143 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. 148 за, против, въздържали се, приема се. 150 за, Кой е за 150 изменение? Само толкова ли сте? Няма ли други? 150 изменения. Кой е за? Това ли не си наказ? Добре, кой е против? Добре. Добре. Щом така сте решили. Добре, ще го проверим електронно. Моля, гласувайте електронно. Yeah, yeah. <laughs> And check closed. Closed. Край на гласуването. Приема се 29 за 18 против. Сто за. Против. Въздържали се. Приема се. 164 за против, въздържали се, приема се. 166 за. Кой е за 166? Против? 166 за. Против? Приема се. 167 за, против, въздържали се, приема се. 168 за, против, въздържали се, приема се. 170 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 17, казва председателя. За, против, въздържали се, приема се. 209 за, против, 209 изменение за, против, въздържали се, приема се. 213 за, против, въздържали се, приема се. 214 за, против, въздържали се, приема се. 215 за, против, въздържали се, отхвърля се. 216 за, против, въздържали се, приема се. 217 за, против, въздържали се, отхвърля се. 218 Искате да проверим 217. Добре, моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. 218 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. 21 компромис за, против, въздържали се, приема се. Изменение 238 за, против, въздържали се. Проверяваме електронно. 238 изменение. Моля, моля гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приема се. 239 за, против. Въздържали се, приема се. 240 за, против. Въздържали се, приема се. Компромис 23 за, против. Въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против. Въздържали се, приема се. Компромис 24 за, против. Въздържали се, приема се. 278 изменения за, против. Въздържали се, приема се. Компромис 25 за, против, въздържали се, приема се. 283 изменение за, против, въздържали се, приема се. 285 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 4 не гласуваме. 286 за, против, въздържали се, приема се. 287 за, против, въздържали се, приема се.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 Имам чувството, че не гласувахме компромис 17. Е, той не фигурира в списъка. Може би бъркам. Бихте ли ми потвърдили? Мисля, че не го гласувахме. Там е. Говорим за равенството и за положението на жените. God. We've got everything. I think we have vote on everything. Can you tell us? Yeah, yeah, yeah. Yeah, wir haben gemacht. Ja, ist zu abgesehen. Да, гласували сме го, казва секретарят. Така че, гласуваме резолюцията. Моля, гласувайте електронно. And in some seconds, closed. Край на гласуването. Glückwunsch. Wir kommen damit zu dem Bericht von Kollegen Remek. Next one. Sau ungerecht. И така. А, вие се сменяте, аз продължавам самичък. Ще продължите, значи, и с мене за следващата точка. Първо, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 3 за, против, въздържали се. Нека още веднъж. 3, 3 за, против. Проверяваме. Проверяваме. Is open. Nummer 3. Closed. Adopted. Приема се. 4 за. Против. Приема се. Пето. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 6. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 7. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Zustimmung, Gegenstimmen, Enthaltung beschlossen. 8. Приема се. 9. За, против, приема се. Четвърти компромис. За, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4а. За, против, въздържали се, приема се. След това 11 за, против, въздържали се, приема се 12 за, приема се 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се 15 разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 8, 19 за, против, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 24 не 25, казва председателя. 25 гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се 26 за, против, въздържали се, приема се 30 за, против, въздържали се, приема се 31 за, против, въздържали се, отхвърля се компромис 1 за, против, въздържали се, приема се 39 за,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 против, приема се. 55 за, против, приема се. 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. 57 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 58 за, против, въздържали се, приема се. 59 за, против, приема се. 61 за, против, приема се. Крайно гласуване. Моля, гласувайте сега. Closed. Край на гласуването. Край на гласуването. Приема се поздравление за докладчика. И така, преминаваме към точка 13 господин Роде. Morning. Окей, компромис 1. Компромис 1 за. Против. Приема се. Компромис 2 за. Против. Приема се. Изменение 8 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3 за за, против. Компромис 3. Моля да проверим. Проверяваме електронно. Can I close? No. Closed. Край на гласуването. Прието е. Три е прието. Сега. Изменение 11. Правилно е така, нали? А, извинявайте, 12. 12. Изменение 12. Окей, okay, also 3 is angenommen worden. 3 е прието. И сега гласуваме 12. Изменение 12. 12. Точно след 3. За против, въздържали се, приема се. След това 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега, много ви е бързо ли? Бързо. 17 изменение. 17. Може ли да продължим? It's all okay? Без микрофон се говори. Когато започнахме, нещо не се доразбрахме. Съжалявам, трябва да започнем отново, защото има недоразумение. Откъде е от начало? Според нашия дневен ред имаше 10, 11, но никой не ни напомни, че има промяна на дневния ред. Много съжалявам, не ни напомниха, че променихме дневния ред. А, сега разбирам, казва председателят, имате предвид дневния ред. Значи трябва да започнем от начало ли? Компромис 3 беше първия, първата точка, по която имаше недоразумение. Започваме тогава с компромис 3. Компромис 3. Започваме с компромис 3. Гласуваме електронно. Es ist der Rode-Bericht. Гласуваме по доклада Роде. Точка 13. В случай, че някой не е разбрал. Hey, ladies and gentlemen, can we fasten your Can we... Моля, затъгнете коланите, дами и господа. Нека продължим. Нека продължим. Гласуваме доклада Роде. Компромис номер 3. И гласуваме компромис 3. Мога да ви кажа... So, jetzt machen wir noch mal, jetzt aber bitte, ladies and gentlemen, 3. Колеги, гласуваме компромис 3 от доклада Роде. Гласуваме електронно, моля гласувайте сега. Това е за последен път. Гласувайте сега, моля. И сега е краят на гласуването. И имаме същия резултат. Почти същия. Е, изменение 12 за. Против прието е. 14 за. Против. Отхвърля се. 20 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 45. Гласуваме 45 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8. А, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, приема се. Компромис 11 за, приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. Чудесно. 70. Изменение 68, извинявайте. За. Против. Приема се. 70. За. Против. Въздържали се. Не. Кой е против? Въздържали се? Приема се. 71. Да проверим 70. Нека проверим електронно изменение 70. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. And, okay. 71. Сега 71 за, против, въздържали се, приема се, 72 за, против, въздържали се, приема се. Крайно гласуване. Гласуваме сега електронно. And closed. And adopted. Край на гласуването. Поздравление за докладчика. Ja, ich hätte es wissen. Ja, weil die Frist um 12 Uhr. Bleiben Sie, bleiben Sie nach der Abstimmung hier. So. Nummer 14. New Trade Преминаваме към точка 14. Нова търговска политика за Европа в рамките на стратегията Европа 2020. Колегата докладчик, дали е тук? Моля, помогнете ми с произнасянето на името. Как, как се произнася вашето име? Eh, eh, <laughs> Всеки път eh, го произнасяте все по-добре и по-добре. Гжъп. Благодаря. Значи. Abgestimmt. Гласуваме доклада Гжъп. Компромис едно. Е, приема се. Две Приема се. 32. Две части. Първа част за, против. Приема се. Втора част за, против. Приема се. Втората част пада. Така ли? Извинявайте. Втората част пада, защото сме приели компромис 2. 6. За, против, приема се.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 против, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5. За, против, въздържали се, приема се. 80, 38 за, против, въздържали се. 38 е отхвърлено, 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. Разделно гласуване по 40. Първа част за,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 Сега преминаваме към 12-та точка. Колега. Президент, Господин председател, е, е, попитахте как е, се произнася името на колегата Гжип. Наистина, с толкова много съгласни, само една гласна, това си е е, чиста дискриминация. Трябва да преразгледаме договора и да получим компенсация. Колегата Ланге иска да се изкаже, защото имаме много време. Да, казва господин Ланге. Финландските колеги е, компенс... ни компенсират за това. Във всяка финландска дума има поне 5 пъти, 4 пъти гласната А. Така че имаме добър баланс. Председателят, който иска да се занимава с този въпрос, ще организираме за всички желаящи специален семинар. И така, преминаваме към доклада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 Първи компромис за, против, въздържали се, отхвърля се. Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. 44 и 9 за, против, въздържали се, приема се. 45 и 10 за, против, въздържали се, приема се. Трети компромис за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, приема се. 49 за. Нещо пропуснах ли? А 49 отпада. 48 за, против, въздържали се, приема се. 50 за, извинете, 50 отпада. 51 за разделно гласуване, първата част за против, въздържали се, приема се втората част за против, въздържали се, приема се да проверим електронно втората част на 51-во изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Четвърти компромис. За, против, въздържали се, приема се. 74. то За, против, въздържали се,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 и 82 се гласуват заедно, за, против, въздържали се. Приема се 83 за. Електронна проверка за 80 и 82. Електронна проверка 80 и 82. Край на гласуването.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 Приема се. Добре. Благодаря на всички. Благодаря за тази дисциплинираност. В крайна сметка за час и половина успяхме да гласуваме няколко доклада. Благодаря за вашата помощ. И сега умолявам колегите, които желаят да напуснат залата, да го направят бързо и тихо. hat das Gesamtkonzept für den Datenschutz in der Europäischen Union Charles Chichester. Преминаваме към следната тема. Точка 15. Глобален подход. Джайлс Чичестър. Благодаря. Ако някой продължава да говори, нека поне да излезе отвънка, ако не аз ще го изкарам лично. Благодаря, господин председател. Тук ще говорим за защита на личните данни и на... изградихме едно кратко становище. Препоръчвам го на колегите. Искам да подчертая, че това, на което наблягаме тук е да се избегне увеличаването на административната тежест над бизнеса, най-вече малките и средни предприятия, като резултат от законодателството. Надявам се, че колегите ще се съгласят с мен, че искаме комисията да погледне от по-близо параграфи 1, 2 и 3, защото те са особено важни в нашата дейност. Параграф 5 говори за проблемите с е, личните данни. И аз лично бих казал, че бих желал разяснение от комисията какво мислят тук за тази е, лично, за защита на личните данни и този дизайн, за който те говорят тук. Надявам се, че могат да ми дадат по-ясно тълкуване. А по точка 6, параграф 6, всъщност, поканя се комисията да разгледа възможността за евентуални така наречени поведенчески санкции вместо общия принцип за отчетност. Тук в параграф 7 пак се връщаме на идеята за това как да избегнем да слагаме твърде много тежест, административна тежест над бизнеса и другите засегнати лица. И така, господин председател, ще бъда щастлив да слушам колегите. Спирам до тук. Well, or shall I carry on until Mr или да продължа, докато свършите разговор с господин Ланге. Благодаря, господин президент. Е, Извинявайте, че не внимавах, но господин Роте иска да каже нещо. Имате думата. Благодаря. Благодаря, господин Чешестър. Благодаря и за аргументите, които изложихте. Това е една много сложна тема. Е, ясно е, че в е, хода на технологичното развитие трябва да се внимава и за опазването на личните данни, а ние изоставаме в тази област. Нашата цел е и в дигиталния дневен ред да е, опростим, улесним живота на малките и средни предприятия. Те трябва да имат достъп до пазара. Ето защо приветствам преработената версия. Но трябва да вземем следното предвид не става дума за малките и средни предприятия, става дума за едно разширяване на мрежите. Това е огромен дебат и в моята страна. Всеки трябва да има възможност, всеки потребител трябва да има възможност да, и да знае, да е сигурен, че неговите данни са опазени. Ето защо в този смисъл ще подам предложение за изменение за една бъдеща версия на директивата. Трябва да се вземат предвид и нов вид данни, които трябва да се опазват, а именно генетичните данни, за да не трябва в скоро време пак да преработваме директивата. Мисля, че една хармонизация трябва да намали разходите, а не да ги увеличи. Ето защо подкрепям докладчика в неговото становище. Трябва да намерим добър компромис в Комисията по промишленост, където се вземат предвид не само данните на малките и средни предприятия, а и личните данни. Благодаря, господин Ниплер. Е следващият оратор. Госпожа Ниплер. Аз съм само член тук, не не, не само е, член на Юри. Е, благодаря за това, че ми давате думата. Е, хубаво е, че вземате предвид и данните на малките и следни предприятия. Аз подкрепям този подход. Искам да кажа следното. Вчера пред нас говореше комисарката Нели Крус. Тя изложи своите, е, своите становища за бъдещото развитие на дигиталния дневен ред и каза, че е, ще работи по темата компютърния облак. Това е една тема, е, с която би трябвало и ние в нашата комисия да се занимаваме, ако искаме да правилно и добре да опазваме личните данни в Европа. Защото Е, трябва да вземем предвид и международната, международното измерение на това как, как в други региони на света се опазват личните данни. Ако искаме една добра степен на опазване на личните данни, трябва да се занимаваме и с трансфера на данни, трябва да разчитаме не само на добрата воля и доверието, а трябва да развием едни добри инструменти, с които да контролираме опазването на личните данни. Освен това, трябва да преразгледаме споразумението с щатите и да видим дали то е все още актуално или трябва да бъде променено и актуализирано. Преработването на директивата за личните данни в момента е вече в ход и трябва да видим дали приложното поле е правилно формулирано. Става дума за нашите граждани. Те очакват добро опазване на своите данни и на второ място, Privacy by Design. Колегата правилно попита какво се разбира под това. Аз а, мисля, че това са задълженията по отношение на предприятията, именно задължението, че данните, които те подават, ще бъдат правилно съхранявани. Мисля, че това е един правилен подход и съм положително настроена към него, но бих препоръчала на европейско равнище да се проведат информационни кампании, особено насочени към младите хора, които безразсъдно понякога поставят своите лични данни в интернет и не са загрижени за тяхното опазване. Мисля, че една кампания за заостряне на вниманието ще е добре да бъде проведена във всички държави членки. Целевата група, както казах, трябва да бъде трябва да бъдат младите хора. Не става дума за контрол, да става дума за заостряне на вниманието, защото е, трябва младите хора именно да внимават, когато обменят лични данни. Благодаря. Председателят благодаря. Следващият оратор е Коланска Бобинска. Uh, благодаря. Първо искам да благодаря на господин Чичестър за становището. Мисля, че той спраща правилното послание, че трябва да има една уравновесена защита. И че равновесието трябва да е между личните права и компаниите, които трябва да се борят с все по-голямата административна тежест. Искам да направя още няколко коментара може би те трябва да бъдат само добавени или нещо да бъде променено. Първо мисля, че трябва да бъдем по-отворени. Отворени към реформи на директивата. Мисля, че докладът е много близък до това. Искам да помоля комисията да бъде по-внимателна с новите принципи и да направи проверки ако, и тестове, ако това е необходимо. Така че Просто нека да останем отворени. Второ, трябва да видим до каква степен можем да си дадем съгласието. Дали трябва да имаме физическо място? Много е трудно да се знае от компаниите къде, коя държава членка дава своето съгласие. Другия проблем е правната отчетност. Трябва да сме сигурни да намерим решение на проблема как, кой е отговорен, когато трябва да имаме няколкократно събиране на данни, защото има доста участници в процеса. Второ, също така сертификатите или печатите. Те трябва да са също индивидуални и проверими. И Относно прехвърлянето на личните данни, мисля, че имаме нужда от някаква проследяемост. Например, ако аз дам данните си на дадена компания, тя прехвърли на друга и така нататък, аз вече нямам никакъв контрол над всичките промени, които се осъществяват. Трябва да сме а, сигурни, че ще има с проследяване по веригата. Това е много важно, когато, например, почтата ви се затрупа с а, различни спамове и така нататък. Искате да знаете откъде идват те. Искам комисията да уточни връзките това отношение. Аз не съм против опциите, които вие сте направили, но мисля, че комисията трябва да продължи в тази насока. Благодаря. Благодаря, Лена Екхарт има думата. Че. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на Джил Чичестър за този доклад. Мисля, че той е успял да уравновеси интересите по много добър начин. Съжалявам това, което се случи в развитието на проблема. От много дълго време подобни елементи бяха занемарени. Например, личен, личните данни, интегритета на тези данни и така нататък. Мисля, че правилният начин тук е да намерим обща линия между интересите, свързани с безопасността, с сигурността и с цената, която това струва и с правата на личността. Няколко са моите предложения. Например, когато е, слагаме на първо място сигурността, имам чувството, че понякога просто си губим дискусията. И нарушаването на целостта мисля, че под този доклад, в този доклад има доста добри точки по в този въпрос. Имаме нужда от един цялостен подход, от една цялостна визия на проблема, от една страна лич, личната, личния характер на данните. Това трябва да се развие. И винаги е добре да се разглеждат регистрацията на индивидите и на лицата и движенията им, но сега вече, напоследък, дори не експерти могат да проверят данните, личните данни и да кажат много лични неща за хората, на които принадлежат тези данни. Не би трябвало да е така. И още повече, че ние само добавяме административна тежест над малките и средни предприятия, без да получаваме резултатите, които искаме в крайна сметка. Така че мисля, че докладът на Жилчичестър е много добър. Трябва да продължим в тази насока. Благодаря. Ja, ich habe jetzt äh, gerade noch die Frage zu beantworten gab, ob ein Vertreter der Kommission da Трябва да разберем, имаме ли представител от комисията, май нямаме, въпреки че ние поканихме такъв. Е, докладчикът има думата. Бихте ли си... Вие от комисията ли? Аз съм от комисията. Добре, в такъв случай ще дам думата на комисията. Аз нямам кой знае какви коментари. Искам да благодаря на докладчика и на комисията за доброто сътрудничество, за бележките, които направихте. Ги имаме предвид и съответно ще се опитаме да продължим да работим все така добре и за в бъдеще. Хозатиш, чайс! Uh, благодаря, господин председател, казва докладчика. Първо искам да благодаря на колегите за добрите думи и за градивния принос. Искам да направя няколко индивидуални коментара, но първо искам да благодаря за това, че основният доклад, първо искам да кажа, че основният доклад е също така работен от друга комисия и че те се занимават с по-голямата част от проблемите тук. А ние, може би, се съсредоточаваме само на влиянието върху бизнеса и малките и средни предприятия. Но знаете, че нашата отговорност в тази комисия е да се занимаваме с бизнеса, а не с личните свободи и права. Но съм напълно съгласен с казаното от колегите. Определено има голям проблем с е, частния характер на личните данни. И аз съм много доволен, че приех съвета на децата ми да не си отварям профил във Фейсбук. И искам да благодаря на колегата Нибле за разясненията, относно така наречения термин privacy by design, т.е. частност чрез дизайн. И мисля, че трябва. Това е защита на личния живот още при проектирането. И наистина трябва да не осложняваме нещата, Трябва да дискутираме крайни срокове, предполагам. Това е единственото, което ни остава. Yeah, that's clear. We um, 13 um, юни, 12, 13 април, извинявайте, поправя се председателя, 12 часа е крайния срок за измененията. Това за ваша информация. Ако няма други желаещи да се изкажат, може да приключим с тази точка от дневния ред и а, ще продължим днес след обяд. Имаме, спестихме така да се каже, половин час от тази сутрин.